Good afternoon, uh, everybody. Welcome to... Добър ден на всички. Добре дошли на следобедното ни заседание. Започваме с разглеждането на проектоизмененията по доклада за пакета за стратегията за обществените поръчки. Наш докладчик е господин Коелио. Господин Коелио, имате думата. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, най-напред бих искал да благодаря на колегите е, за измененията внесени по моята проекто доклад. Те бяха 143 на брой, които само показват колко е важен този доклад по собствена инициатива с цел подобряване на процесите на възлагане обществени поръчки в Европейския съюз. По-голямата част от внесените изменения се придържат към препоръките и основните изводи, които се правят в първоначалния проекто доклад. Те се поделят и в комиси... от комисията по околна среда, които също изказах своето съгласие по формата на изменения. Като цяло, благодарение на своите изменения, колегите подчертават факта, че обществените поръчки са много важен инструмент за изграждането на един по-силен единен пазар. Също така играят и други важни роли, като например гарантирането на една по-екологосъобразна, по-новаторска и по-социално справедлива Европа над 200 милиарда евро средства на данокопаците се разходват чрез обществени поръчки годишно, за да трябва да има по-прозрачни процедури на възлагане, за да се гарантират възможно най-добри обществени услуги за гражданите, подобряване също така на достъпът до тръжните процедури, в частност за малките и средни предприятия. Също така се предвиждат и по-ясни и безпристрастни процедури за обжалване. Друго притеснение е свързано с ритъма на транспониране на директивата от 2014 година в държавите членки в областта, свързана с обществените поръчки. Има много сериозно забавяне, липса и а, надежни консолидирани данни а, за обществените поръчки и за това аз самия днес загрязнение, което позволя държавите членки да използват формати с отворени, отворени и обществено достъпни методи за предоставяне на данните, за да могат по този начин да предоставят на обществеността информация за начина по който се възлагат точните поръчки. Утре сутрин ще бъде първото заседание, след което ще в Сянка ще внеса проекто измененията си. Надявам се те по всеобхватен начин да отразят много по-голямата част от измененията внесени от колегите. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Докладчик в сянка от името на социалистите и демократите е Марта Набела. Мерси, президент. Благодаря ви, госпожо председател. Както вече казах на заседанието на нашата комисия при първият обмен на мнения, докладът на колегата Койдът самото начало беше много добре балансиран, съсредоточава се върху истинските проблеми, свързани с а, обществените поръчки и се спира на пет основни елемента, а именно да се привилегироват економически най- изгодната оферта, да се гарантира достъпът на МСП до пазара но бюджетни поръчки, които много често те се оказват все още изключени от тях. Трето място, цифровизация на всички етапи на възлагането на обществените поръчки. Също така трябва да се осигуря повече прозрачност и не на последно място да се гарантира повече професионализация на националните, регионални и местни власти, компетентни за възлагането на обществени поръчки. Прочетох 143 внесени изменения и голяма част от тях са в правилната посока, така че според мен няма да имаме проблеми да намерим компромисни изменения, които да обхванат по-голямата част от тях измененията, които ние с колегите социал-демократи и аз самият внесохме, имат за цел да, с, да подкрепят и да укрепят основното послание на доклада, а именно да се гарантира прозрачността на обществените поръчки и на второ място да се въведе като основен критерий за възлагане на економически изгодните оферти. Тъй като е жалко, настоящото статукво. Вече въведохме подобни препоръки още с директивата от 2014 година, но въпреки това критерият най-ниска цена се оказва водещия фактор, като се пренебрегват аспектите свързани с екологосъобразността или социалните измерения на офертата. С нетърпение очаквам да се запозная с предложенията с компромисни изменения, които ще направи нашия докладчик, за да стане този доклад още по-прогресивен и добре балансиран. Мисля, че няма да има проблеми да постигнем този резултат. И аз много ви благодаря, Марк. От името на ЕКР, Лиди Мобарек е нашия докладчик Сянка. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Колера, скъпи колеги, радвам се, че се обръща толкова много внимание на този доклад, който става ясно и големият бой внесени изменения. Очаквам с нетърпение заданието на докладчите в Сянка утре, за да можем да обединим измененията в няколко водещи компромисни изменения. Трябва доста работа да свършим, за да избегнем ненужните повторения, но съм убедена, че компромисни изменения ще ни помогнат в това отношение. Бих искала да кажа няколко думи за измененията внесени от ЕКР. При на цялата работа по това досие винаги сме смятали, че МСП трябва да имат справедлива възможност да участва в обществени поръчки, не само големите предприятия и също така сега че разглеждат критериите и използването най-вече на критерия за най-низката цена при възлагането на обществените поръчки, като каза и колегата. Има много други аспекти, свързани с принципа за най- избиране на най-економически оправданата оферта. Съгласни сме, че не винаги най-низката цена представлява най-добра рентабилност и на няколко пъти нееднократно сме обсъждали въпросите, свързани с обществените поръчки и фактът, че не винаги на ниската оферта е най-економически изгодна, въпреки че в някои случаи би следвало да се прилага и критерия на ниска цена. Знам, че няколко изменения бяха внесени, за да се оплачем от проблемите с транспонирането. Смятам, че с пълно право можем да се оплакваме от това забавяне. Аз съм съгласна с това, но смятам също така, че е добре да преразгледаме пакета като цяло, а не да преразглеждаме цели елементи в политическия компромис, като това вече беше прият. Също така сме съгласни с меките, които имат за чест да подкрепят обществените власти през целият процес на възлагане на, на обществените поръчки и затова в параграф 14 дължи да подчертаем, че Обществената комисия трябва да е на разположение и да предоставя техническа подкрепа във всички аспекти, свързани с възлагането на обществените поръчки. Мисля, че ще пропусна някои от а, коментарите си. Забелязах, че колегите бяха много лаконични в а, изказванията си. Като цяло в а, изменение става ясно, че има подкрепа за МСП, но едновременно с това виждам и много изменения, които имат за цел да разширят обществените поръчки чрез въвеждане на социални етикети или други социални изисквания за изпълнителите, които според мен не бива да се превръща в възможност за избиране на дадени дни конкретни критерии. Според мен всички стъпки трябва да са достъпни за МСП и се надявам това да бъде отказано в компромисните изменения. Също така и риска да се направи ясно разграничение между различните видове обществени поръчки. Както вече стана ясно, може да има много сериозни разлики между инфраструктурните проекти и проектите свързани с а, а, услугите, например и социалните услуги, така че смятаме, че във всяко едно отношение МСП трябва да са подготвени, за да са конкурентоспособни при, при, при обществените поръчки. По отношение на параграф 37, честно се оказва, че големите доставчици могат да работят по-ефикасно, но МСП не винаги могат да се възползват тези економии на мащаба. Затова и те получават по-малко обществени поръчки, колкото би могло да се очаква преди факта, че МСП като цяло са повече на броя чрез подобряване на професионализма на възлагащите органи. Се надяваме, че повече МСП ще имат достъп до договори. Много често се оказва, че едни органи предоставят първоначалните критерии и че спечелият оферта не винаги е в състояние да предостави услугите, които, за които е поел ангажимент. В изменение 34 и изменение 37 са заложени идеи, с които може да се съгласим. Надявам се те да, положа, да получат нужната подкрепа. Очаквам с нетърпение по-нататъчната ни работа по това досие. Благодаря ви. Много ви благодаря. От името на Ауди докладчик сянка господин Селимович. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред благодаря и на докладчика ни господин Коен за отличното сътрудничество за всички докладчици в сянка. Благодаря и за всички внесени изменения. Както каза самият господин Коелю, големият брой изменение показва колко голям е интересът и от страна на Европейския парламент, и от страна на нашите граждани към тази тема. Според мен има възможност за постигане на доста компромиси по няколко важни въпроси. На първо място, нуждата е Европейската комисия да излезе с ръководни насоки за тълкуването на разпоредбите на директивата от 2014 година, нуждата да се подобри достъпът на МСП до пазара на обществените поръчки. От гледна точка на либералите ще настоявам за включване в консенсус, който ще говорим утре, включването на пазарите точни които все още са затворени. Според мен може да се постигне доста напредък в това отношение. Например, критериите, свързани с екологосъобразността и социалното измерение, трябва да се прилагат в съгласувано с цялостното европейско право, т.е. без да се дискриминират стопански субекти от други държави членки. И това е чудесна идея, която винаги сме подкрепили. Тоест нямаме никакви проблеми с идеята да се включат критерии за клоросъобразност, новаторство или социални, социална справедливост, но те не бива да се използват за да се възпрепятстват доставки си от другите държави и членки така че трябва да сме внимателни при на подобни критерии. На второ място, злоупотреба с централизираните органи, които се занимават с купуването, може да се окаже проблем и може да води до изкривяване на конкуренцията в пазарите обществените поръчки. Много пари има в, този, на тези пазари и затова има и много сериозна опасност. Такава ни е идеята да се подобри ефикасността, но едновременно с това трябва да гарантираме как малките предприятия също ще имат възможност да участват в процедурите. Още веднъж благодаря на всички колеги, които проявиха интерес към толкова важната тема. Очаквам с търпение точното ни заседание. Благодаря ви. Thank you very much. И аз ви благодаря. Няма представител на телевизия, така че давам думата на господин Шолтес. Again, Благодаря, госпожо председател. Да, темата наистина е много важна за всички ни. Важна е и за бюджет на Европейския съюз, и за дана, на средствата на данокоплаците. Благодаря на докладчика за текста му. Обеден съм, че ще намерим нужните компромисни решения. Радвам се наказаното от господин Селимович за това, че аспектите свързани с опазването на околната среда и социалните изменения би трябвало да са важни в, в, в процедурите за обществен, възлагане на обществените поръчки. Ние от групата на зелените също смятаме, че тези критерии са много важни. А от друга страна смятам, че след а, Четири години след влизането в сила на директивата е настъпил момента да се направи оценка на въздействието, да видим как тези тъй наречени нови критерии обогатяват цялостният сектор на обществените поръчки, дали всъщност си остават само на хартия или действително са довели до някакъв напредък. Както знаете, сектора на обществените поръчки не е много справедлив и основен за конкуренцията сектор, т.е. очевидно, че трябва да бъде регламентиран по някакъв начин. Ние също смятаме да внесем някои изменения и ще обсъдим съдържанието на тези изменения утре. Както вече казах, има възможност за напредък но съм убеден, че с отлично сътрудничество с докладчика, докладчите в Сянка ще изготвим един много добър текст, който да предоставим и на общественото мнение. Благодаря ви, ако никой друг не иска да вземе думата. Бих искал да помоля Европейската комисия да се изкаже. Господин Спулман си има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала и аз да благодаря на господин Коелю, на докладчите в сянка и на всички останали членове на Европейския парламент за конструктивната им позиция по пакета за обществените поръчки. Разгледахме внесените изменения. Радваме се, че по-голямата част от тях до голяма степен съвпадат с предложенията на Европейската комисия в рамките на пакета. Съгласни сме с съжалението, което изказвате за забавянето при транспонирането и това колко важни са обществените поръчки за справяне с социалните предизвикателства. Радваме се на конструктивните предложения за улесняване на достъпа на МСП и по в насърчаването на електронните обществени поръчки. Мисля, че може да се подобри редакцията в някои случаи. Ще ви дам един пример. господин Тарабело настоява да се прилага принципа за най-економически изгодната оферта. Всъщност това е единственият принцип, който е допустим съгласно разпоредбите на директивата. Мисля, че сме съгласни каква е основната ни идея, но смятам, че трябва всъщност да насърчаваме употребата на качествени критерии. защото, за съжаление, дори съгласно новата директива може да се допусне прилагането само на критерият най низка цена. Съгласни сме и с факта, че не трябва да се преразглежда цялата директива, прекалено рано е за законодателни промени. Целта на Европейската комисия е да използваме правилата, с които разполагаме в момента възможно най-ефикасно, а след няколко години може би ще направим оценка на самия законодателен текст. И накрая имаме някои интересни предложения за това как, Европейската комисия може да улесни предоставянето на, и процес на целият цялостния процес на възлагане на обществени поръчки. Гледаме, разбира се, положително на тази идея, въпреки че разполагаме с ограничени ресурси и не искаме също така да увеличаваме административното бреме. Ще спра до тук. Очаквам с нетърпение окончателният вид на доклада. Благодаря ви за сътрудничеството. Uh, Благодаря ви. Сега отново давам думата на докладчика ни господин Коелю. Благодаря, госпожо председател. Много голям консенсус има по същество по доклада. От първото разискване в нашата комисия насам се наблюдава такъв консенсус. Той е виден и по внесените изменения. Това значително ще улесни работата ми. Ще доуточня още някои формулировки, след което ще ви изпратя 15-те си компромисни изменения. Като ще се опитам да взема предвид позициите на всички колеги и всички политически групи. Готов съм и за компромиси по време на заседанията на докладчиците в Сянка. Надявам се, че в рамките на кратък срок ще постигнем добър резултат, който ще се ползва и с широка подкрепа сред колегите. Благодаря. Предстои да обсъдим компромисните изменения на следващото си заседание през май. С това приключихме по тази точка от дневния ред. Сега ще изчакаме комисаря, който предстои след съвсем малко да се присъедини към нас.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

Good afternoon, um, everybody. I'm very um, happy uh, to welcome. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл комисар Московиси на следобедното ни заседание. Ще разговаряме с него в рамките на структурирания диалог. Нека ви припомня, че целта на заседанието ни е да обсъдим напредък по работната програма на комисията, както и плана за управление за 2018 година за политиката в областта на митниците, наред с предстоящите инициативи. Също така ще обсъдим и програмата за работа по законодателните предложения вече представени от комисията и унези, които предстои да бъдат представени, които спадат към ресора на нашата комисия. Ще обсъдим също така и приоритетите за 2018 и 2019 година с оглед на планирането на края на мандата. Имате думата, комисар Московиси. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, благодаря ви за тази възможност да обмени мнения с членовете на комисията ИМКО по програмата в областта на митниците на Европейската комисия. За мен е радост да обсъдим темата, предвид факта, че ни предстои да отбележим 50 годишният юбилей на Митническия съюз, създаден на 1 юли 1968 година веднага след събитията между шесте страни членки основателки. Този митнически съюз, разбира се, беше изглежда много по-различен от днешния вътрешен пазар, който обхваща 500 милиона европейски потребители и пазар, който все повече и повече се цифровизира отвъд историческата ни мисия, а именно да събира мита и да контролира вноса. Етническия съюз в голяма степен улеснява търговският ни обмен с страните от целия свят и с радост ще споделя приоритетите ни пред спустящите последни 18 месеца на мандата. Ами да, наближава краят на нашия мандат, наближава края и на вашият мандат. И сега в момента ви представя и предстоящите законодателни предложения, за да стане Технически съюз още по-модерен и ефикасен, като за целта има три основни приоритета. На първо място да се подобри е, ефикасността на е, граничния контрол в Европейския съюз. На второ място да се довърши разработването на е, общоевропейските информационни системи и на трето място да приключим с данъчният кодекс, в частност чрез конструктивен диалог с националните компетентни органи и економическите субектите, като разбира се това е контекста, в който работим. Относно първият ни приоритет трябва да проявим повече прагматичност функционирането на граничния контрол винаги трябва да се подобрява. Ако имаме, макар че имаме ние същи правила и се Европейски съюз, митническите власти не винаги ги прилагат по един и хармонизиран начин, трябва да си го признаем. А освен това, някои от вносителите се опитват да избегнат част от митата си, като изкуствено подби обявяват по-ниска цена на стоките си или дори се опитват да извършват друг вид злоупотреби. Подобни практики имат много сериозни последици, финансови последици за Европейския съюз и освен това те отварят вратата за нелоялната конкуренция и изборът на пристанището, където ще се платят най-низки мита. Ето защо работим и за създаването на митническия кодекс, който въпреки големият подкрепа на парламента продължава да е блокиран в съвета. Също така Светната палата публикува специален доклад за митническият за, митнически, за европейските митници през декември. Почитаме този доклад с а, интерес. А, смятаме, че предложен етически кодекс вече отговаря на някои от притесненията, изразени от Светната палата, а пък други са в правомощата на държавите членки. Въпреки това Европейската комисия не отхвърля своята част от отговорността. Нашите служби редовно провеждат инспекции в а, държавите членки и в случай, в който се установи наредност при контрола, се налагат тежки санкции на държавите членки. За да може обаче да е ефикасен контрола, трябва митниците да разполагат с възможно най-модерни инструменти за целта и това е целта на Европейската комисия чрез стратегията и плана за действие за управление на рисковете в митническата област. Тази план за действие беше прият през 2014 година и предвижда програма за реформи с цел по-добро управление на риска, особено по по отношение на финансовите рискове. По-добрият анализ на риска, разбира се, изисква и засилено митническо сътрудничество с, с трети страни. А между другото, това е и много важен инструмент за улесняване на търговският обмен нуждата от по-систематичен обмен на митническа информация между Европейския съюз и засегнатите страни ни дава възможност по-лесно да установяваме недекларирани стоки, да се правят по-редовни проверки на високорисковите стоки и да се гарантират по този начин по-лесно движение и безпроблемно предвижване на стоките на вносителите, които спазват всички правила. Разбира се, трябва да се вземем предвид поверителният характер на данните, които се обменят, което напълно съвпада с цялостната ни рамка защита на личните данни. За целта може Европейският съюз да включи разпоредби в това отношение в търговските споразумения, които включва, а може също така да се предвиди и изготвянето на една рамка, която да гарантира повече гъвкавост от страна на Европейския съюз, дори когато клаузите не са разписани в търговските споразумения. В момента подготвяме законодателно предложение в тази насока. И целта ни действително е да подобрим сътрудничеството с трети страни, за да може митническите проверки да са по-целенасочени и по този начин да подобрим и равнището на закрила на потребителите, като знам, че искат е основните ви приоритети. Вторият основен приоритет, както вече казах, е пълната цифровизация на митническите процеси. 50 години е чудесна, чудесен юбилей за Митническия съюз, но това също е и дата, която показва, че трябва да се преразгледа сериозно системата на функциониране на нашия Митнически съюз. Митническия кодекс предвижда 17 информационни системи, които трябва да бъдат напълно оперативно съвместими. Когато всички те влязат в сила, ще се превърнат в електронни всички видове е, обмен на информация между компетентните органи и Европейската комисия, която ще е много важна стъпка напред. И една от е, системите, която в момента е обект на реформи, е системата за контрол е, при вноса като тази нова система ще даде на служби по-ефикасен инструмент за установяване на риск по външните граници на Европейския съюз, като цената се изчислява на, на тази система се изчислява на близо 40 милиона евро, като разчитаме на подкрепата на Европейския парламент в рамките на първи за новата МФР, за да разполагат ничите служби с нужните средства. Не искам от сега да, пред, да ви издавам информация за вътрешните проекти, които се водят в а, Европейската комисия, но мога да ви кажа, че колегата Йокингер в много голяма степен си дава сметка за нуждата от финансово обезпечаване на дейността на митническите служби. Поведохме много отворена дискусия с него по темата и колегите ни от Генерална дирекция бюджети на Европейската комисия си дава сметка колко легитимни са нашите искания. Ние искаме да подобрим търговският обмен и преди всичко да гарантираме безопасността и на потребителите и на гражданите като цяло. Знаете, че митниците играят също така и много важна роля в борбата ни с финансирането на тероризма но това се случва в момента на равнището на Европейската комисия. Разбира се, ваше задължение е да гарантирате, че решенията, които предлага Европейската комисия, ще превърнат на Ще, едните ще разполагат с нужните средства. Инвестициите в безопасността на потребителите трябва да са основните ни приоритети и съвсем естествено би следвало да бъде отразена и в бюджета на Европейския съюз. Да въвеждането на 70-те информационно-технологични системи, заложени в митническия кодекс, е колосално начинание, както знаете по-добре и от мен. И въпреки усилията, които полагат държавите членки, Европейската комисия и стопанските субекти, всички знаем, че за съжаление всички системи няма да бъдат окончателно довършени до 2020 година. От една страна държавите членки и економическите субекти осъдмиха Европейската комисия, че имат проблеми с разработването и употребата на големията брой информационни системи едновременно. Ето защо се съгла... постигнахме споразумение с държавите членки да отложим до 2025 година крайния срок за влизане в сила на някои от информационните системи, като Европейската комисия прие изменение в това отношение още през месец март, като го поставила на интереса на Европейския парламент и съвета за решение. Какво ще бъде въздействието на това забавене? Мога да ви уверя, че няма да по никакъв начин да засегне сроковете за влизане в сила на митническият кодекс по редица въпроси. Първо, някои от компонентите на информационните е, системи, които ще влязат в сила по-късно, някои от тях ще бъдат ще, ще влязат в сила много близо между 2020 и 2025 година, между другото. Не смятате ли, че те ще заработят чак, чак през 2025 година? Това наистина е окончателният крайен срок. Но по-голямата част от тези системи вече съществуват, просто сега трябва да бъдат а, модернизирани, за да отговарят на критериите на новия етнически кодекс и накрая всички тези системи са много пряко свързани, затова е много важно те да влязат, те да започнат да работят в правилният ред, за да се гарантира нужната партийна съвместимост и съгласуваността на обновяването на тези системи и затова смятаме, че новият график, който изготвихме, ще ни позволи хармоничното поетапно влизане в сила и въвеждане на тези системи до 2025 година, като разбира се, основните част от усилията ще бъдат концентрирани в началото на този период, за да се гарантира пълна независимост и оперативна съвместимост на системите от 2025 година. И накрая третият ни приоритет, както казах, е непрестанното подобряване на законодателната рамка за митническият съюз, както беше заявено това и в плана за действие на Европейската комисия. по искане на парламента. На 22 юни Европейската комисия публикува доклад, в който се прави обобщение на всички на състоянието с електронните системи на Медическия съюз в Европейския съюз. Съгласно този доклад не беше установен никакви сериозни проблеми след първите 18 месеца на влизане в сила на системата. Бяха установени и разрешени възможно най-бързо някои технически проблеми, като това е възможно чрез постоянният е, обмен на информация, която съществува между компетентните органи и стопанските субекти. Освен това се предвижда оценка на Митническия кодекс преди 2021 година, като се очаква също така да се направи по-цялостна проверка в момента, в който започнат да функционират всички информационни системи. Като целта на тази оценка ще бъде да прецени в средносрочен и дългосрочен план дали трябва да се правят някакви съществени сериозни проблеми, за да промени, извинете, за да може Митническия съюз винаги да бъде в състояние да е адекватен за непрестанно променящия се стопански климат на световно равнище. В очакване на изкопването на този доклад, най-вероятно съвсем скоро ще предложа две изкладатни предложения, които очакват с голям интерес с Митническите съюз. Едно две изменения на митнически съюз и едно изменение по делегираният акт. Целта на промената е да се включат а, а, областта на всъщност две италиански области в приложното поле, т.е. това е техническа промяна, а по делегираният акт има за цел да адаптира промените, включително изключенията към функционирането на Митническия съюз като ресорен комисар нямаше да съм не свършил работата, ако приключи изказването си без да ви кажа няколко думи за Брексит. Както знаете, след по-малко година Обединеното кралство ще бъде трета страна на 29 марта 2019 година. Преговорите, ръководени от Мишел Барние от името на съвета и комисията, ни позволиха да постигнем споразумение, по по-голямата част от разпоредбите на споразумението за оттегляне в край на месец март. Към момента Обединеното кралство е взело решението да напусне едновременно и митически съюз и вътрешния пазар. Не е мое, за, моя роля да изказвам по уместността на това решение. Мога сега да ви кажа, че нито едно споразумение свободна търговия не може да донесе същите облаги и права, като членството в Митическия съюз. Не може човек да има най-хубавото от а, всичко. Така че не е за Европейската комисия да преразгледа най-хладнокръвно новата позиция на Бонето Касо като трета страна, а пък държавите членки от своя страна трябва да подготвят своите митнически служби за промяната в статута на Обединеното кралство, което разбира се ще има сериозни последици по отношение на човешките ресурси, инфраструктурата и информационните технологии. И накрая се поставя най-важният въпрос, е, с който всички сме запознати в областта на данъчното облагане. С а, напускането на Обединеното кралство Обединеното кралство вече няма да може да отговаря на някои от изискванията на g 20 и на ОИСР. И тъй като наскоро участвах в такова заседание в Вашингтон по g 20 мога сега да ви кажа, че Обединеното кралство не възнамерява да откаже да играе своята водеща роля в тези две организации. Но за мен е абсолютно недопустимо съседство на Европейския съюз да се появи ново данъчно убежище, така че при всички положения в каквото и да било споразумение, което сключим с Обединеното кралство, трябва да се заложат ам, изисквания за прозрачност и надежност на данъчната система. Разбира се, ни оставаме отворени за възможности. на тогава сами да определи своето данъчно облагане, не може да налагаме повече изисквания на страна, която напускам през съюз, колкото държавите членки на Съюза, но все пак има някои основни правила на играта, които трябва да се спазват на световно равнище. И между другото, се надявам, че тези правила непрестанно ще се подобряват. Затова и под мой патронаж под моя егида започна да се разработва новият план за действие за борба с данъчните измами, с на данъчно облагане. С много големи амбиции мога да ви уверя, че до последния ден на мандата си Европейската комисия няма да се откаже от тези свои амбиции. Ще продължава да полага усилия, защото по този начин отговаряме на едно от основните изисквания на нашите граждани. И накрая бих искала Европейския парламент да е напълно информиран и да участва изцяло в а, работата ни в данъчната митническата област. Извинете. Знам, че вашата комисия е много добре запозната. Всъщност, често сте а, по-големи специалисти от мен самия, в което няма нищо изненадващо всъщност. През няколко месеца ни чака още доста работа и тъй като моята роля е преди всичко стратегическа, последните няколко месеца ще се съсредоточа по трите основни приоритета, които ще повторя, е именно подобряване на ефикасността на медицинските контроли, подобряване на цифровизацията на медицинските процедури и а, съблюдаване на всички правила, свързани с а, цифровизацията на сектора и мога да ви кажа, че всички процедури в рамките на Генерална дирекция таксот се извършват при пълна прозрачност и разчитам на вашата подкрепа при тези наши начинания, както и при приемането на законодателната инициатива, която ви обрисувах най-общо днес. А сега с радост ще отговоря на въпросите ви, ще чуя коментарите ви, предложенията ви които винаги са много целесообразни. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. The floor now to our members. Um, Dita, do you have um, a question for... Uh, сега, <clears throat> сега думата имат колегите. Дита. Благодаря ви. Добре дошъл, господин комисар. Ще задам въпроса си на английски. Внимателно проследих изказването ви. От гледна точка на нашата парламентарна комисия, според мен сред неодавнашните законодателни предложения на комисията има едно, което е от особено значение за функционирането на единния пазар. Става дума за предложението за надзор на пазара. Статистическите данни показват колко е слаба програмата за работа в тази област и колко е важно едновременно с това. От една страна трябва да действат подходящите правила и разпоредби, от друга страна те трябва да се спазват от всички участници на пазара. За целта са необходими строги проверки на внасяните в Европейския съюз стоки. Не ме разбирайте погрешно. Като либерал аз винаги съм се обявявала за свободната търговия. Против протекционизма съм. Но не бива да допускаме вноса в съюза на ефтини, не подложени преди това на проверка стоки. Затова и трябва да се наложат строги проверки. Ще трябва да преминем от формалните митнически процедури към по-ефикасни проверки на внасените стоки. По-добре е да се направи първо проверка на една пратка, преди тя да бъде разделена на множество партиди и да бъде пласирана на пазарите в държавите членки. Вече разговаряхме с ваш колега комисар за пакета за стоките. Каква е вашата гледна точка по тези въпроси и какво според вас трябва да се предприеме по места, за да има по-строг контрол върху вноса на стоки на вътрешния пазар? Госпожа Розие. Мерси, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, за присъствието днес след нас в качеството ви на отговаряща за а, митническите въпроси. Групата социал-демократите бих искала да ви задам няколко допълващи въпроси, въпреки че казахте голяма част от тях ни вълнуват. Един много актуален въпрос, разбира се, са преговорите в рамките на Брексит, тъй като тези преговори поставят под въпрос целостта на митническия съюз и бъдещите ни взаимоотношения с Обединеното кралство припомнихте ни с право неразривността на достъп до съюз и вътрешния пазар и условията свързани с него. Но все пак ще си зададем в един момент въпроса, как ще се разреши е, въпроса от е, британска гледна страна. Както виждате, продължава се оказва натиска върху Тереза Мей за оставането на Обединеното кралство в Етническия съюз, така че отвъд е, принципа, който ни представихте със, съвсем уместно, може да ни кажете малко повече за самите преговори. Смятате ли, че има някаква яснота относно позицията на Обединеното кралство? какво е наделява към момента желанието за оставане в етническия съюз или излизане и също така как Европейската комисия се готви за тези два сценария. Друг аспект, който е засегнах и по който имам няколко въпроса, е свързан с митническия кодекс на Съюза. Влизането му в сила беше преди около две години и създават сериозни въпроси за изпълнението му в момента. Благодаря ви за това, че публикувахте докладът за наблюдение. Радваме се, че го направихте по искане на Европейския парламент, тъй като митическият кодекс все пак е много важен инструмент, който цялостно реформира функционирането на митическия съюз. Разбира се, че прилагането на митическия кодекс би трябвало да се състои с цел пълно повишаване на ефикасността и при оптимално използване на новите информационни системи. Така че даваме си сметка, че ни трябва повече време, но все пак отлагане на крайния срок с 5 години си е съществена промяна. Така че чух вашите доводи, казах, че това е окончателната крайна дата, но не е момента, в който си предлагате предполагате вие, че ще започне всъщност реалното функциониране на системата. Как обаче си представяте взаимоотношенията между функционалните системи, които ще започнат да, да функционират незабавно и тези, които ще започнат по-късно и какво ще бъде въздействието за някои конкретни отрасли, които очакват незабавното влизане в сила на кодекса. Може да ни кажете малко повече за работата на работната група, работ... посветена на вноса на ефтини стоки, взаимовръзката с електронната търговия. Радвам се, че толкова редовно ни осведомявате и то с толкова качествени доклади. Третият ми въпрос е свързан с един текст, който приехме миналата година, преди около една година и който отвърт разпоредбите на митническия кодекс засяга хармонизирането на глобите и санкциите. Отправната ни точка беше факта, че е добре да имаме общи правила, за да се гарантира повече хармонизиране, но ако има толкова сериозни отклонения от правилата, както при, при тълкуването на правилата, така и при налагането на санкции и глоби, не сме е, избегнали напълно възможността за избягване на данъчно облагане или избиране на държавата членка, където ще се наложат най-низки митнически такси. Така че ми се струва, че подход на Европейската комисия е уместен, основавате се на водещи принципи, но нормално с това се опитвате да говорите, не искам някои държави членки да остане известно поле е, на гъвкавост и усмотрение, но доколкото разбирам, няма никаква, никакви признаци за отстъпка от страна на съвета, така че има ли някаква стратегия от страна на Пърската комисия как може да се деблокира положението в съвета. Разбира се, бихме искали да започнат преговори с цел приключването им преди края на мандата, тъй като времето си тече и не е след да има малко повече яснота. И следващия път, който ни вълнува, свързан с данъчното облагане на гигантите в интернет. Разбира се, тук се отклонява малко от въпроси, но все пак това е въпрос, който попада във вашия ресор като комисар. Радваме се, че а, вашата комисия е толкова активно се взе с този въпрос и мога да ви уверя, че можете да разчитате на Европейския парламент в усилията ви за възстановяване на условия за справедливо данъчно облагане. Все пак имам няколко въпроса, свързани с действията на държавите членки. освен впечатлението, че някои от тях настояват за въвеждането на този данък, но пък се появяват сега и критики от някои държави членки. Наскоро чухме такива страна Дания, Германия също заема все по-критична позиция. Така че може да дадете малко повече яснота за начина по който Европейската комисия си представя как ще се развият тук нататък преговорите по темата. Това беше всичко от мен. Merci, Madame la Господин Ариман. Благодаря ви Госпожи председател. Господин комисар, благодаря ви за това, че откликнахте на поканата на нашата комисия. Имам въпрос свързан с Брексит. Казахте, че сте готов да продължите с работата ви за борба с данъчната оптимизация. Заявихте, че Обединеното кралство е сред основните държави, инициирали този вид поведение. Това е по-скоро политическа позиция. Та въпросът ми е а каква е позицията на Обединеното кралство към момента? Дали те продължават да защитават тези практики или по-скоро са променили а, гледната си точка предвид факта, че скоро ще напуснат Обединеното кралство? И може би е, обмислят възможността да се възползват от липса на подобни правила. Благодаря ви. Благодаря, Паскал Дюран има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Не съм а, голям експерт в, в мистически, в мистически въпроси, така че се възползвам вашата експертиза, господин комисар. Ще ви задам един въпрос, пряко свързан с един доклад, който приехме тук в нашата комисия, който беше пред след това от парламента като цяло, който засяга по-скоро ДДС, но също попада в вашия ресор, така че се притеснявам, че може да ми отговорите. А между другото, само да спомена ясно бързо Брексит, който вече беше споменат от колеги преди мен. Без изненада чух а, по време на едно изслушване в друга комисия на парламента, комисия по конституционни въпроси, редица светила, юристи се изказаха по въпроса за Ирландия и ни казаха, че ще измислят някаква система и на мен така не ми стана ясно за митници 2.0 между двете Ирландии или между Ирландия и Обединеното кралство. Така че отвъд всички въпроси, които бяха зададени, мен ме вълнува друг важен въпрос. От една страна, е, е, е мирното споразумение за Ирландия, по която е гарант Европейският съюз. И друга страна факта, че Обединеното кралство ще напусне митническия съюз, а част от Ирландия ще остане член на Митническия съюз. Как си го представяте? Защото в случая митниците действително се, по, се превръщат в ключов елемент. Знам, че Мишел Барния много се вълнува от темата, но при цялото ми уважение към всички, така и не ми стана ясно как, какво решение предлагате. Всъщност, имате ли някакво решение, тъй като към момента нищо конкретно не съм чул и действително тук поне, уверявам ви, по тази тема следя всичко, което е публикувано Вторият ми въпрос е свързан с доклада, който приехме относно продължителността на живота на стоките. Този доклад беше прият тук в нашата комисия и после с почти пълно мнозинство от пленума на парламента. С пълно право ни казахте, че приложение трето от директивата за ТДС трябва да се преразгледат, всъщност приложение трето и четвърто. И може би не е зле предвид факта, че ресурсите непрестанно намаляват, а пък населението се увеличава. Светът навлиза в нова епоха, където, в която ще трябва да пестим ресурсите. И това ще бъде съществен фактор и за производството, и за осигуряването на работни места, и за потребителите. Така че, господин комисар, безпълно вече сте мислили по въпроса, но дали имате някаква конкретна идея как можем да променим приложения трето и четвърто и как отвъд а, изискванията за задължителна възможност за ремонтиране на велосипедите, например, Смятате ли, че Европейския съюз скоро ще ни даде възможност да се наложи по-ниска ставка на ДДС за всички продукти, които ще са произведени в основата на рециклирани сувени или пък а, някакви други продукти, които са резултат от а, ремонт или друг вид а, стоки, свързани с целият този цикъл. това е много важна за нас тема. Merci beaucoup, uh, yeah, schön, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар, за това, че ни отделихте време днес. Искам да се върна към митниците и доклада на Сметната палата за митниците. Доколко смятате, че държавите членки проявяват готовност да запълнят тези празноти в системата и то в кратки срокове, защото и германският финансов министр е обект на критики, защото няма достатъчно персонал да върши цялата работа, с която е натоварен като помислим, че и китайския път на Коприната все още не е завършил, така че ще се добавят нови изисквания към нашия митнически съюз. Какви решения виждате в това отношение? И още една тема, която в момента се обсъжда и а именно вносът на културни ценности в светлината на, търго... на нелегалната търговия с такива ценности. Как оценявате готовността на държавите членки да предприемат а, мерки в това отношение и в съвет. Е, Аз бих искала да ви задам един въпрос свързан с а, цифровият данък или данъка за цифровия сектор. Наскоро консервативно съдебно решение, че Uber е транспортно дружество, но за мнозина то, се, то всъщност е преди всичко интернет е дружество, така че въпросът ми е дали въпросният данък за цифровите услуги или за онлайн услугите ще се прилага и за подобни предприятия като Uber. Мисля, че това бяха всички въпроси. С удоволствие отново ви давам думата. Мерси, Благодаря ви, госпожо председател. I do agree that even... Първо, съгласен съм с това, че ако искаме да се изправим пред протекционизма, да му се противопоставим, трябва да защитим стокообмена си и пазарите си. Трябва да работим ефикасно за постигането на тази цел по места. Статистическите данни, събирани в държавите членки, сочат, че добрият митнически контрол води до недопускането на пазара на милиони стоки годишно. Взаимодействам си с госпожа Бянковска. Много е важно подобно взаимодействие в тази област. Пакетът за стоките е нова нормативна уредба, отнасяща се до хармонизирането на стоките. Тя бе прията от комисията миналия декември. По този акт се предвижда засилване на проверките. Предвижда се също така и по-системен обмен на информация между митническите органи и органите за надзор на пазара. Междувременно, комисията заедно с тези органи разработи насоки за контрол върху вноса от гледна точка на безопасността на продуктите. В насоките се взема необходимостта от установяването на добро сътрудничество между митническите органи и органите за надзор на пазара с цел равнопоставеност при проверките в целия Европейски съюз. Следва да се предоставят информация за риска, да се извършват също така и физически проверки, както и проверки на документи. В Митническия кодекс на Съюза са закрепени и задължения за тясно сътрудничество между митническите органи и органите за пазарен надзор. Е, е. Редица въпроси бяха зададени госпожа Розиер. много поспяха задни относно Брексит. Много ми е трудно да ви отговоря на техническите въпроси и да ви отговоря в подробностите, тъй като, както знаете, тези преговори са едно цяло, разделено на много ясни етапи, т.е. няма преговори, които се водят по конкретните ресори, които се ръководят от ресорните комисари, а имаме друга система, която предвижда един водещ преговарящ под контрола на Европейската комисия с мандат на съвета на Европейския съюз, като между другото смятам, че тази система е много добра и всеки един от ресорите действа в собствения си ресор, разбира се, но не в, имаме и технически а, преговори. Аз лично често се срещам с а, министрът на финансите на Обединеното кралство, който срещам и на други форуми, като в Г20 или в Г7, например, но ние не преговаряме. И в рамките на цялостните сложни преговори може да кажем, че нищо не е прието, докато всичко не бъде окончателно договорено. И господин Дюран е прав, че някои въпроси няма как лесно да бъдат а, разрешени. Работим а, по водещите принципи, но трябва да отбележа също така, че очакваме и предложенията на самото Обединено кралство. както казахте и вие самите, в момента се води много сериозен политически дебат в страната. Наскоро беше направено предложение на Камерата на лордовете и разбира се, ние а, не се противопоставя на това предложение, защото излизането на кралство от Етническия съюз поставя, може би, не неразрешими проблеми, но много трудни за разрешаване проблеми. Разбира се, ще трябва да се намери някакво адхок решение, ако се стигне до там. Въпросите са действително изключително сложни, с много специфично техническо естество, но винаги се придържаме към водещите принципи. А водещия принцип е, че не бива по никакъв начин да поставяме под въпрос а, а, споразумението от а, Велики петък или мирното споразумение за Ирландия. А, а, в рамките на този водещ принцип трябва да намерим някакво решение, като разбира се аз съм а, положително настроен за това да се намени някаква форма на сътрудничество с Обединеното казо в етническата област, сътрудничество, което трябва да бъде разписано ясно в бъдещото споразумение, но ако Обединеното кралство напусне Митническия съюз, очевидно, че трябва да се наложи митнически контрол на границата и че митата и акцизите, разбира се, ще зависят от споразумението, което ще бъде сключено и ще се стигне до преговаряне на тези технически подробности едва на вторият етап от преговорите ще, споразумението, което ще разпореди бъдещите ни взаимоотношения с Обединеното кралство. Но сте прави всички вие, а именно митническият въпрос ще бъде от ключово значение на последният етап на преговорите съвместно с проблемът с Ирландия, който трябва да разрешим по възможно най-ефикасен начин, за да постигнем възможно най-качествено споразумение. По отношение на Брексит, господин Римон ми зададе въпроса дали смятам, че Обединеното кралство ще продължава да е партньор, на който може, на чието сътрудничество може да разчитаме в областта на борбата с данъчните измами и бялото данъчно облагане. Мога само да кажа, че към момента в рамките на Г20 и всички аспекти свързани с данъчното облагане на цифровият сектор, не съм установил някакво отслабване или отстъпване в позициите на Обединеното кралство. Обединеното кралство продължава да играе водеща роля в рамките на Г20 за борбата с данъчните измами и избягването на данъчно облагане. И пак казвам, към момента поне не сме забелязали намаление на амбициите на Обединеното кралство отношение. Както знаете, Обединеното кралство е, е част от Г5, т.е петте члена на Г7, които е, инициатива за въвеждане на данък върху цифровият сектор. И наскоро имах възможността да се срещна с ресорния британски министр, който продължава да поддържа идеята за въвеждане на подобен данък, и то не само в средносрочен план, но и в съвсем краткосрочен план. Така че ми се струва, че в това отношение няма опасност от кончеството скоро да изчезна, но разбира се, не разполагам с кристално на кълбо, който да ми каже как ще бъде, каква ще бъде позиция на всяко едно британско правителство след напускането на Обединеното кралство. Но като цяло ми се струва, че Обединеното кралство ще иска да бъде, разбира се, конкурентно в данъчната област, но желанието за тази конкурентоспособност не изключва сътрудничеството и а, волята за включване на международни стандарти. И в това отношение съм убеден, че Обединеното кралство ще остане надежден и активен партньор в международно отношение. По въпроса за договора относно крайният срок за въвеждане на информационните системи в рамките Митническия съюз налага значителен натиск на всички участващи в процес, независимо ли става дума за държавите членки или за стопанските субекти. Новите изисквания в някои случаи предвиждат пълно преструктуриране на действащите информационно-технологични системи. Затова изпълнението трябва да бъде внимателно планирано и подготвено, за да няма прекъсвания по митническите операции, както държавите членки, така и стопанските субекти. Информираха комисията за затрудненията, на които се натъкват при работата с различни информационно-технологични системи едновременно. Поради това бе предвидено и удължаването на срока. Предлагаме да се измени нормативната уредба, за да продължи действието на настоящия режим на хартиен носител. Това изменение се отнася само до митническите процедури, към които са приложими информационно-технологичните системи, чето влизане в сила ще бъде отложен. Целта е да се улесни внедряването на останалите 11 информационно-технологични системи до 2020 година отлагането на внедряването на тези малко на брой информационно-технологични системи няма да постави на карта новия митнически кодекс. Но естествено и комисията и парламента трябва да са много бдителни. Зададохте ми въпрос за актуалното състояние на работата на работната група за пратките с ниска стойност. Тази проектна група следва да служи за форум, за задълбочени дискусии, за митническите процедури, приложими към пратките в рамките на електронната търговия. Става дума за пратки с ниска стойност. защото в случая могат да се избегнат праговете за ДДС и за митата. Трябва да се избегне избягването на плащането на мита. Трябва да има също така съгласуваност между разпоредбите за ДДС и разпоредбите за митата, приложими към подобни пратки. Стопанските субекти изискват повече равнопоставеност – най-вече между екс... извършващите експресни пратки и стопанските, е, държавните стопански субекти. Участвалите в е, едно от заседанията на тази група очертаха вече някои добри практики, споразумяха се и за препоръки в краткосрочен план, като например удължаването на преходния период, до 2021 година за режима за пратки на стойност под 21 евро, както и упростяване на процедурите за пратките на стойност под 1000 евро. Групата ще излезе с междинния си доклад преди лятото. Попитахте също и докъде е стигнала работата по директивата за нарушенията на митническото законодателство и съответните санкции. Парламентът винаги много активно е работил в тази област. Настояхте за предприемането на действия още през 2008 година. Предложението с директива за нормативната уредба на Съюза за нарушенията на митническото законодателство и съответните санкции срещна сериозен отпор в съвета. Някои държави членки настояха за оттеглянето на предложението, което доведе и до забавяне при разискванията в съвета още през 2013 година. Предложението бе обсъдено още веднъж в съвета през ноември 2017. Тогава 9 държави членки категорично изразиха желанието си да продължат разискванията по предложението. 12 държави членки пък бяха категорично против поради ред причини. Останалите бяха неутрални. Според комисията няма основания за оттегляне на предложението, тъй като до момента текстът не е бил обсъден член по член. Според нас едно такова обсъждане е абсолютно необходимо. Много стопански субекти настояват за прилагането на общ подход към нарушенията и санкционирането им. Затова и комисията не иска да се отказва от подетата в тази посока инициатива. Десет години са дълго време, като че ли е минала вече цяла вечност а трябва да продължим да работим активно. Отговорих, на, госпо, на въпросите на господата Аримон и Дюрон, свързани с Брексит, но останаха и други въпроси. На първо място, свързани с цикъл на живот на продуктите, въпроса на Паскал Дюран. Познавате моята философия, знаете какво е моето желание. Смятам, че списъкът на, на, на по-низката ставка на ДДС се определя тук или в сградата на комисията Берлеман с много сложни процедури и с много малко изключение. Въобще една много тежка и бавна процедура, като паралелно с това пазарът и е, економиката се развиват изключително бързо. Променят се и много бързо се появяват нови искания от страна на гражданите. Така че новото положение, което внесе по отношение на ДДС, дава възможност държавите членки да прилагат по-ниска ставка на ДДС в няколкократни случаи, включително и по отношение на колко колкосъобразните стоки. Но това предвижда на държавите членки да приемат този вид субсидиалност, а в този конкретен случай, между другото, изглежда, че държавите членки предпочитат да оставят отговорността на Европейската комисия, но не ние е, трябва да направим е, избора между ремонтирани стоки, екологосъобразни стоки или е, електронни книги, например. Държавите членки носят правомощието и могат да вземат решение за какво да налагат по-низко равнище по-ниска ставка на ДДС. Европейската комисия оставя този политически избор на държавите членки. Те могат да определят по кои стоки искат да прилагат занижена ставка на ДДС. The, uh, e ECA Европейската сметна палата излезе с специален доклад за процедурите за внос. Приветстваме този доклад. Приветстваме и предложенията за подобряване на митническите проверки. Вече се работи по някои недостатъци по нормативната уредба за митническите процедури по линия на Митническия кодекс на Съюза. Предвидено е в някои области изключителни компетенции да имат държавите членки. А комисията от своя страна, извършвайки проверки, може да се справи с някои слабости на ниво държави членки. Може да се провеждат и разследвания на ниво ОЛАФ в случай на забава при плащанията планът за действие в, за митниците е всеобхватен план за действие за качеството и наличността на данните и за укрепването на сътрудничеството между митническите органи и други структури. Зададохте и въпрос за това доколко държавите членки проявяват воля за хармонизиране на митническите проверки. Комисията напълно споделя вашата загриженост, която изразихте в резолюцията на парламента от януари 2017. Става дума за нееднородното прилагане на митническите разпоредби от страна на държавите членки. Митническият кодекс действително предвижда държавите членки да прилагат по уеднаквен начин митническите разпоредби. За целта те трябва да имат и достатъчни средства. В Хамбург преди няколко седмици, малко преди Олаф Шолц да стане министър на финансите, посетих митническите органи, информирах го за проблема. Комисията подпомага държавите членки с цел повишаване хармонизирането на проверките. Освен това, комисията изготвя и публикува насоки за прилагането на законодателството. Предлагаме също така и обучение за националните митнически администрации и за търговците. Не се колебаем и да предприемем предвидените по закон действия срещу държавите членки в случай, че не спазват митническото законодателство на Съюза. ще има повече еднородност при прилагането на митническия кодекс след влизането в сила на общите информационно-технологични системи. Освен това, комисията е разработила и общи критерии за риска. Тези критерии вече се прилагат за определени видове риск а в бъдеще ще се прилагат и към различни категории финансов риск. И накрая, ако не съм забравил нещо друго, разбира се, мнозина от вас ми зададоха въпроси относно данъка за цифровия сектор. Действително, струва ми се, че предложението, като представях от името на комисия на 21 марта, ще е ключова, ще изиграе ключова роля, тъй като ние сме първият в света, които предлагат подобен вид данъчно облагане. в това отношение ние изпращаме много ясно послание и показваме ясната си воля. Миналата седмица обсъдихме въпроса и на заседанието на г20. Срещнах се с а, различни представители на Съединените щати, между другото, начало с а, министърът на държавен секретар отговарящ за финансите. И ми се струва, че всички, целият свят в момента си дава сметка за нуждата да се гарантира адекватен достъп до цифровата економика. Но очевидно, че има и е, правна празнота, която не може да се справи с липсата на материално седалище в отношение на част от стопанската дейност, която се развива в момента в интернет и ми се струва, че американските ни партньори дават сметка за този проблем и се предлага разрешаване в краткосрочен и средосрочен план на искаме да е възможно на държавите членки да окажат адекватна данъчно облагане, като това ще бъде първият етап. Вторият етап, разбира се, ще бъде приемането на общата данъчна основа за облагане с корпоративен данък и успех. Успеем да го постигнем, значи действително ще сме изградили моделът за корпоративно данъчно облагане за 21 век и то не само за силовия сектор, а за економиката като цяло, защото примерът на Uber, с Uber, който ни дадохте, е много красноречив. Има непрестанно припокриване между цифровата економика и реалната економика економика, всъщност е по-трудно става да се разграничат двете и затова имаме нужда от една нормативна рамка, която да обхваща и двете, тези два свята. Така че основната ни цел е да запълним а, този пропуск в правната ни уредба, но едновременно с това се опитваме да попълним и а, дупката в бюджета ни, защото докато чакаме да се намери правилното решение, бюджетите ни губят милиони, или милиарди поради липсата на данъчно облагане или прекалено ниско данъчно облагане на цифровата економика. Ето защо смятам и продължавам да го а, повтарям пред различните ни партньори в Съединените щати, с право искаме да се действа възможно най-бързо и ако не го направим на европейско равнище, има и, и възможно най-бързо на, на световно равнище, ще се стигне до една система от разпокъсани национални разпоредби, които по никакъв начин няма да улеснят а, живота на цифровите, цифровите дружества. Дори напротив, само ще се засили конкуренцията между държавите членки в данъчната област. Така че трябва действително да се приложи принципът за, прилаг... за облагане с данък на цифровите предприятия, там където те а, осъществяват печалбите си. Редица от партньорите в Съединените щати се притесняват от а, протекционистски мерки, но тук не говорим за а, някаква такса или мерки в стил ГАФА, тук целта ни е да наложим данъчно облагане на предприятията, които са много активни в цифровата област и които са станали и неразгривна част от живота на нашите 500 милиона граждани. Разбира се, голяма част от тях са американски дружества, но това е временно положение. Надяваме се, че в бъдеще ще се появят и водещи европейски компании в тази област. Питате ме, кой ще бъде засегнат от този данък? Ами, не мога да ви представя на лист, но основно става дума за социалните мрежи, търсачките в интернет и платформите. И тъй като платформите не винаги се подлежат на данъчно облагане поради липса на физическо присъствие, какъвто е случая с Uber, то те би трябвало да бъдат обект на този нов данък. Разбира се, ще има и по-спорни случаи, когато трябва да се обмисли дали ще, се, ще има данъчно облагане или не. Вземем друг пример с Амазон, например. Амазон има складове в различни държави членки, които по принцип се облагат с данък в дружествен данък една държава член, което между другото поставя съвсем различни проблеми. Но това е случаите, когато Амазон продава стоки, които са, съдържат собствените ми складове, но когато Амазон играе ролята на посредник, на платформа посредник при договор отношения между други подавачи и гражданите, тогава ще бъде облаган за задача в своята дейност с този нов данък. Акото мога да ви кажа, че за мен като комисар е изключително важно да намерим решение възможно най-бързо и паралелно ще водя двата процеса, т.е. работата в средносрочен и дългосрочен план и процесът в краткосрочен план и като кажа, че трябва да действаме бързо, смятам, че трябва действително да действаме в най-кратки срокове. Той ще отгледам отново темата на заданието на Европейския съвет през месец юни. Имаме много ясен мандат в отношение от съвета. Искам да го заявя много ясно и пред вас тук в Европейския парламент. Вие, като също много се вълнувате от темата, бих искал този, аз не форма облагане да бъде прията до края на годината, за да може и вие този мандат на парламента да разгледа предложението. Знаете, че предстои началото на предизборната кампания, ще има нов парламент, ще има и нова комисия и ако не успеем да е, приемем това предложение до края на годината, цялата ни инициатива ще бъде подложена на се бъде поставена под въпрос, има опасност изобщо да бъде приета, не знаем кой ще дойде на власт, засилва се национализма, насилва се популизма, а междувременно цифровите гиганти продължават да развиват своята дейност при нулева или почти ни смехотворна данъчно облагане. За тях е около 1% корпоративния данък, ако изобщо има такъв, което разбира се е напълно недопустимо, така че може да разчитате на мен лично и на цялата комисия за това, че ще положим цялата си енергия и политически капитал за приключване на това досие. Благодаря ви, господин комисар, за това, че отговорихте на всички отправени към вас въпроси. Чакат ни още много предизвикателства. Ще се изправим пред тях заедно с Европейската комисия. Още веднъж ви благодаря за присъствието днес сред нас. So and I think with uh, this... И така струва ми се, че с това можем да приключим днешното заседание. Следващото ни заседание ще се проведе на 16 и 17 май. Много ви благодаря!